Протоколът от това заседание ще бъде представен на следващото заседание за приемане. Ако няма възражение срещу резолюциите, резолюциите ще бъдат представени на компетентността.